утре. С този начин, по този начин изчерпи, изчерпахме дневния ред. Ще продължим работа утре, 24 март, от 9 часа за дета. Ще работим и след обед и вечерта.